Proszę Państwa, rozpoczynamy pierwsze spotkanie w roku 2017. Ден, колеги! Това е първото изслушване за новата 2017 година. Малко закъсняваме. Но бих искал, разбира се, на всички вас да пожелая една честита и здрава нова година от мое лично име, от на моите колеги. Нека бъде здрава новата година и щастлива. А сега първо ще започна с няколко съобщения. Първо, приемане на дневния ред, няма коментари. Искам само да кажа също така, че а, днес разполагаме с а, пълен езиков режим с изключение на естонски, малтийски, словашки и ирландски. Протоколите от заседанията на 26 и 29 септември ще бъдат прияти съгласно обичайната процедура и с това можем да преминем към нашата основна точка, а е именно изслушването относно заключенията на специализираната група по селско-стопански пазари. Искам също така да добавя, че заседанието ще се излъчва и веб стриминг. Искам да приветствам също така с добре дошли всички участници. Добре дошли за това, че приехте нашата покана и да участвате на нашето изслушване. Искам да благодаря също така и на комисаря Холдън, който беше всъщност, е, по негова идея беше създадена специализираната група. Добре дошли сред нас, господин комисар. Както и всички представители от страна на комисията и представители на другите институции. които са изразили желание да участват в дискусията по тази важна тема. Така че добре дошли на всички вас. Що се отнася конкретно по темата? Наш, разбира се, че националните е, съскотопански пазари са много важни но те са е, свързани помежду си, зависят един от друг. Има много голям а, флуктуация, много а, е, движения в самите пазари, и наблюдава се доста голяма колебливост на цените на селско-стопанските продукти. Това са теми, които сме обсъждали и по друг повод. Трябва също времено да погледнем и на вътрешната ситуация в Европейския съюз и в частност вътрешния пазар. Мандата на тази специализирана група е да обсъжда важни въпроси, като прозрачност на пазарите, достъп на селските стопани до финансови инструменти, достъп до бъдещите пазари, за да се застраховат срещу рискови, ценовите рискове. като целта, разбира се, е да се подобри а, ситуацията и положението на а, замедалските стопани в цялата хранителна верига. И идеята е тази група да излезе с по-добри решения. 12 са членовете на тази специализирана група. Това са опитни, стъкнати експерти. Господин Верман е председателят на а, специализираната група. Вчера ни беше съобщено, че господин Ферман е възпрепятстван да дойде по здравословни причини на изслушването днес. Но ще бъде заместен от един от членовете на специализираната група. Ще присъства също така и госпожа Шилхаш, която също е член на специализираната група. И господин Нилсън ще е, помоли, ако е необходимо, други членове на специализираната група да се изказят. Да се изкажат. Така че комисията окоръжи а, тази група да а, излезе с заключения и предложения. Ние от наша страна, също от самото начало, а, от създаването на а, специализираната група а, сме обсъждали а, важни, релевантни въпроси. Затова решихме да изпратим през април покана Последният доклад на групата беше представен през ноември миналата година. А сега ще дам думата на вас, господин комисар Хоган. На вас беше, ваша беше идеята да се създаде тази специализирана група. Вие сте наясно каква е позицията на министрите, разбира се, по всички тези важни теми. Така че ще ви дам а, думата, господин комисар. Искам да поздравя в това число и а, а, преводачите, разбира се. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашите топли думи и разбира се новогодишни пожелания. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, искам да благодаря на членовете на тази специализирана група за тяхната чудесна работа през 2016 година. Те ще споделят, разбира се, е, се съгласят с мен, че наистина, и вие ще съгласите с мен, че наистина те са свършили много добра работа. И благодаряйки на членовете на специализираната група, искам да подчертая, че е необичайно такова явление. Всъщност, да те много бързо, преди края на изтичане на техния мандат, приключиха тяхната работа. Това е необичайно явление тук в нашите институции. Преди да премина към конкретно по самия доклад, искам да се спра на няколко въпроса, които може би ще се покажат а, важни. Надяваме се 2017 година да не бъде толкова трудна за земеделските стопани, защото виждаме какви са, каква е статистиката, която беше публикувана миналата седмица. Тя ни дава разбира се, малко надежда за новата година, но въпреки това, това възстановяване е доста крехко. И през 2017 година, разбира се, ние ще продължим работата по опростяване на ОСП, тя да бъде по-ефективна и по-съобразена с земеделците и се надяваме съвместно да работим с вас за тези цели. За нас е важно да създаваме политика, която да предлага конкретни цели и да подпомага земеделските стопани. Имайки предвид доклада на специализираната група за селско-стопанските пазари, аз съм много доволен, както, че, че всъщност е, този доклад толкова рано беше беше е, публикуван. Аз, аз също съжалявам, че председателят господин е, Верман, а, Верман, а, съжаление, е възпрепятстван да дойде а, а, тук, но той има колеги, които, разбира се, ще а, го представят много достойно и ще представят работата. През последните 6 седмици на 2016 година, разбира се, групата всъщност работи много и резултатите, които всъщност бяха публикувани са доста добри и се надяваме те да бъдат запазени и да подпомогнат позицията на фермерите през, в, храни, в рамките на цялата хранителна верига през 2017 година. Това са много важни а, стъпки се надяваме всъщност заключенията на специализираната група а, да помогнат. И аз смятам, че този доклад е доста прагматичен. Ние наистина се доверяваме изключително много на а, препоръките на а, експертите. През 2015 и 2016 година всъщност Европейския съюз подкрепи своите земеделски стопани. Бяха прияти три пакета за солидарност, които съдържаха 32 мерки с над 5 милиарда еврофонд като бяха приети е, извънредни мерки, за да се справят земеделските стопани с затрудненията. Ние подкрепяме в тази връзка и подкрепата, благодарим за подкрепата на Европейския парламент за всички усилия на комисията за приемането на актове по делегации, по изпълнение, за да бъдат приети тези пакети за солидарност. Ние ще продължаваме в същите усилия да предлагаме подобни пакети. Идеята е всъщност да се справяме по един устойчив начин с предизвикателствата в Европейския съюз. Аз казах, че, е, ние сме предвидели също така 1,5 милиарда евро като помощи за нашите е, земеделски стопани. И съм убеден, че всички вие ще се съгласите с нас, че ние трябва да оздравим земеделския сектор, който е приоритет за всички нас. И това е, е отбелязано в нашето съобщение 2017 е, година. Надяваме се, че и препоръките на тази специализирана група ще е, е, подпомогнат. И те също е, сочат, че трябва да се оздрави цялата хранителна верига. Освен това трябва да се разгледат а, а, много внимателно нелоялни, някои нелоялни практики. Идеята е да се и въведе също така и един показател, с което да се увеличи прозрачността, да се задълбочи сътрудничеството между самите земеделски стопани, да се облегчи техния достъп до финансови инструменти и да им се предоставят повече инструменти за управление на риска. Идеята е с европейското законодателство именно да се решат такива а, въпроси, като например а, някои нелоялни практики, Разбира се, европейските депутатите вече показват е, е, подкрепа, е, като през юни месец всъщност беше подкрепен доклада, който ни даде много голяма подкрепа за нашите пакети за солидарност. По време на словашкото председателство на Европейския съюз през 2016 година бяха приети е, единодушно заключение на съвета за земеделските стопани максимално бързо в закона, в рамковото законодателство да бъдат приети а, законодателни мерки за справяне и премахване на нелоялните търговски практики. Идеята е също така да се задълбочи сътрудничеството между земеделските стопани. През а, декември 2016 година беше проведен форум на високо равнище за а, хранителната верига и комисария Бянковска подчерта, че трябва да бъде включена също така и храни, хранително-вкусовата промишленост и техните представители от този сектор а, в цялата хранителна верига, за да се справят с нелоялната конкуренция. Защото, както каза комисаря Бянковска, съществуват бариери, пречки и спънки в, на земеделския пазар и в хранителната верига в ЕС. Така че мисля, че ние се движим в правилната посока и всички ние, които а, отговаряме за политическите решения, трябва да предприемем следващи конкретни стъпки. Като координираме нашите дейности, ние можем да подпомогнем, да укрепим целия земеделски сектор, защото това ще бъде от полза за всички граждани. Както подчертава специализираната група, земеделския сектор може да бъде по-атрактивен и ние можем да, допренесем да пренесем за това. Благодаря и на вас лично, господин председател, за организирането на това изслушване а, и ще а, поканя господин Кисен да представи заключенията на специализираната група. И по този начин, в крайна сметка, да видим как работата на специализираната група може да бъде превърната в конкретна реалност. И аз с удоволствие, господин председател, ще отговоря на всички въпроси в края. Благодаря. Много ви благодаря, господин комисар. Преди да пристъпим към самото изслушване, бих искал да приветствам с добре дошли австрийските журналисти, които са днес сред нас. Те са тук по покана на госпожа Костингер и ги чака доста работа, тъй като госпожа Кастингер е сред най-активните членове на нашата комисия и е хубаво, когато журналистите имат толкова много материал за работа приветствам ги с добре дошли и пожелавам приятен престой тук в Европейския парламент. А сега преминаваме към изложението на господин Гизен. Той ще ни представи заключенията на експертната група, след което ще изслушаме 5 минути изложение от господин Мартин Мерит, председател на КОПА, господин Йозеф Планк, генерален секретар на Австрийската камера на селско стопанските производители господин Раймонд, председател на, съюз, на Националния съюз на фермерите в Обединеното кралство и господин Юст Пенингс, професор от университета в Маастрихт и университета Вагенинген. Най-напред има думата господин Гисен. Господин председател, е, господин Козинца, уважаеми дами и господа. Честита нова година на всички вас. И ще започна своето представяне с една хубава а, снимка, а именно това е комисаря, който с доста експерти ни посети в нашата специализирана група. Заседанието което виждате тук, е, беше на 13 януари миналата година, което показва, че всъщност от самото начало ние бързахме и беше ни казано, че трябва да бързаме да приключим с нашите заключения. Имахме, разбира се, заседание в Генерална дирекция земеделие. И, и всъщност бяха свикани експерти от различни кръгове на администрацията, на държавите членки, експерти от различни браншове и мога да кажа, че всъщност това беше един много интересен състав, много успешен състав на тази комисия, на тази специализирана група. И разбира се, искам да благодаря и на нашия председател, защото и без неговата умела работа ние нямаше да сме в състояние да изготвим този доклад. Аз ще се спра конкретно на нашия доклад, но първо ще очертая контекста в който работихме, както каза и господин комисара в съскотопанските пазари. 2015-2016 година видяхме кризи в различни сектори, мляк сектора, млякото, свинското месо и така нататък. Така че трябваше наистина да се осветлят различни теми, особено групата на високо равнично работи също така по тези теми, защото нашия мандат беше ясен, а именно да анализираме цялостната хранителна верига, за да преценим по какъв начин и къде можем да укрепим позицията на земеделските стопани, как можем всъщност да подпомогнем тяхната роля на пазарите. Това беше нашата задача. И смятаме, че наистина трябва да се предприемат действия в целия сектор. Имахме 8 заседания, заседания заседание също така и с групата на високо равнище. И на 3 ноември ние приехме нашето, нашите резултати, които ги предаваме на 14 ноември. Опитахме се да напишем един доклад, който всъщност да бъде разбираем, да бъде разбран от максимално повече а, хора и а, се опитахме нашите препоръки да бъдат изразени по възможно най-конкретен начин и да бъдат обвързани детайлите, да бъдат представени по един ясен начин. Така че днес вие разполагате с а, този документ. Надяваме се, че всички вие с него вече сте се запознали и а, се надявам, че и също ще бъдете доволни. Чухме вече, че първите реакции а, към този доклад са доста положителни, както каза и а, а, самия господин комисар. Първо, ние разбира се трябваше да изготвим една концепция, какво всъщност целим ние, а има ОСП е всъщност базата, основата, като ние бихме желали всъщност ОСП а, да бъде по-интензивно включване на, на, пазара и съответно помощите, свързани с производителността, да бъдат увеличени. Аз споменах кризата през 2016 година в сектора свинско месо. доста мерки бяха предприяти. Слава Богу, не само възоснова на тези е, е, мерки, но и паралелно, разбира се, пазарите започнаха да се възстановяват и разбира се, целият този контекст всъщност имаше своето въздействие върху нашата работа. Ролята на земеделските стопани е изключително важна. Те трябва да се организират като кооперативи, като браншови организации и трябва да имат много повече, да намерят много повече своето място и да подсилят своята роля в цялата верига, хранителна верига. И ние всъщност включихме и нови аспекти, като например измененията в климата. Особено през последните години виждаме основни проблеми, които ощетяваха реколтата в Испания, в Франция и така нататък. Така че наред с пазарите всъщност трябва да се обръща внимание и на други елементи, като например климатичните изменения. По този начин ролята на земеделски стопани трябва да се разглежда в един по-широк контекст. Тоест, ние бихме желали позицията на земеделските стопани да бъде по-силна и към тях да има повече доверие. Ние очертахме седем групи от теми. Прозрачност на пазара, управление на риска. разбира се, ние се обърнахме също така и към новите пазар, новите инструменти и за нас беше важно всъщност е, е, е, това, което записахме като заключение е всички сделки, всички дейности да бъдат договарени и записвани на хартия. Това е по отношение на договорното право. Разбира се, трябва да включим също така и хранително-промишления сектор, дори и в малките ферми. И разбира се, ние открихме различни конфликти, например конфликти по отношение конкуренцията. И ние от гледна точка на конкуренцията и спазването на конкуренцията, всъщност разгледахме ролята на земеделските стопани. Например, в Германия производителите разполагат с привилегията да обсъждат цените в селското стопанство. Мисля, че това е явление, което е, е така рядко се, се среща. А също така, разбира се, и облегчаване достъпа до финансиране. Разбира се, ние разгледахме и анализирахме лихвите, както и ликвидността като цяло в Европа. Сега, това е, е един документ, както, който е, възлиза на 70 страници и ние се опитахме ясно да всичко да бъде много прегледно. Първия, първата тема това беше регулиране. Как ще се взимат решенията и къде? Това са по точки първа, пета и шеста. По, по, по, по първа точка е, отбелязахме ам, напредък, особено в сектора а, мляко а, и а, забелязва се подобрения също така и а, в сектора месо. Ние, например, също така работихме съвместно с Американска статистика за Асоциация за събиране на, на статистика и ние бяхме впечатлени по начина по който се събират данните в този сектор. И затова трябва комисията да направи нещо по въпроса, именно да се събира по-добра статистика. Тоест информацията трябва да е достъпна. Който разполага с информация, може да управлява пазарите. Това въжи и за хранително-вкусовата индустрия. Нелоялни търговски практики, точка 5, както каза и комисария. Това е, е, разбира се, точка, която, тема, която всъщност и в обществеността е много важна и, и т.е. трябва да се създаде една рамка и е важно, разбира се, да се справим с страха. Защото хората се страхуват да подават сигнали. Защото се страхуват от реакция, обратна реакция на търговските партньори. Как може да помогне омбудсмана в такъв случай? Ние видяхме, че е необходимо да се направи нещо повече, отколкото една доброволна инициатива. Помага доброволството, но там, където е, се стига до стагниране и до задънена улица, то тогава смятаме, че трябва да се направи нещо повече. Трето, стигаме до въпроса за конкурентното право. Признати кооперативи, дружества на производителите. Трябва да се говори повече за качеството. Например, складовете на маслини в Испания. Организациите на производителите всъщност са открили доста сериозни нарушения. А именно всъщност на, а, за сметка на производителите а, складовете а, съхраняват огромни количества зехтин. Без значение дали това е а, някаква общностна политика или. А, така че комисията наистина трябва да предприеме а, действия и в тази посока. Другото нещо, което а, ние си казахме е, че всъщност а, трябва да се намерят по-здълбошени решения. Например, управление на риска. Когато обсъждахме тази тема, за нас беше вежно, например, да има повече застраховки, за, застраховки. Застраховки срещу а, епидемии, застраховки срещу градушки, а, срещу загуба на реколтата. Така че трябва всъщност управлението на риска да се ам, признае като управленска мярка. Защото, когато имаме е, застраховка, разбира се, естествено, че това е свързано с а, е, разходи. Значи човек означава, че трябва да бръкне дълбоко в джоба си, а това са всъщност а, е, самите земеделски стопани. Но трябва да има и обратно застраховане посредством държавата, посредством комисията. И по този начин, когато има сериозни загуби в реколтата, особено във връзка с измененията на климата, както видяхме това през последните две години, наистина трябва, трябва да се предприеме нещо в такива ситуации. Също е, това въжи и за Става въпрос да се включат земеделски стопани в фичерсите пазарите, в а, за това, например, как се наблюдаваме развитието на цените на, на, на зърното, където наистина фичерсите всъщност се използват вече много-много интензивно, много активно и големите а, търговци, а, големите кооперативи всъщност а, а, представляват, заместват а, а, земеделските стопани и а, вече участват в а, борсата. Но те се нуждаят от а, а, наистина опитни брокери. И нашата оценка сочи, че след 5-6 години, разбира се, трябва, трябва съответно да се а, прояви и малко търпение, защото 5-6 е, години са малък срок. Сега, когато става въпрос за договорите. Един земеделски стопанец, без значение какъв, в е, кой сектор работи, млеко млекопреработване, е, кланница и така нататък, трябва да има минимални стандарти за договори. И всяка дейност да бъде разписана на хартия. Това е много важно. И по този начин, всъщност, разбира се, ясно видяхме и сме убедени, че договорите за бъдеще ще подобрят и ще гарантират позицията, пазарната позиция на земеделските стопани. Много е важно, разбира се, тези договори да бъдат подобрени там, където има някакви проблеми, някакви съмнения. Например, в Централна, в Източна Европа е, кооперативните договори има друга традиция, е, по-различна, отколкото Западна е, Европа, но в Бенелюкс, в Франция, в Германия ние имаме доста опит с договорите и смятаме, че наистина трябва да се върви в тази посока. Наистина все повече и повече да се изискват договори. Сега, по отношение на финансовите практики. Нулеви лихви, нулеви лихви. Но видяхме, че всъщност Въздействието на програмата Юнкър може да бъде огромно в Централна и в Източна Европа. Все още се наблюдават пропуски. Търси се финансиране и трябва да се задълбочи тази а, и да се разшири тази дейност. Това беше една от нашите а, теми и цели. Къде още да се поровим? Това не са патентни отговори, това не са рецепти патентни. Идеята е, разбира се, ние в нашия дебат също се опитвахме да обсъдим от всички гледни точки е, въпросите, за, за да видим къде какво може да бъде анализирано. Къде, например, е границата при управлението на риска, къде е държавата, защото може да подпомогне един предприемач, земеделски стопанин е предприемач, не държавата е предприемача, а земеделски стопанин е предприемача. Например, държавата може да подпомага с обратно застраховане или с презастраховане или с образователни мерки, с образователни програми и така нататък. Има доста, доста възможности за подпомагане на предприемачите. Точка четвърта. Договорите. Не бихме желали обаче по този начин да увеличаваме бюрокрацията. Бихме желали договорите, които се използват, например, просто да се окрепи, е, е, задълбочи позицията на земеделския стопанин като производител. Например, какви са сроковете, какви са е, критериите за качество, е, обема, количеството и така нататък. Това са основните неща, които трябва да бъдат разписани. А сега съвсем конкретно ще се спра на няколко още въпроса. Като първо, на първо място ще се спра а, накратко също и за нелоялната търговска практика. Съществува такава. Съществува такава във всички сектори. Естествено, дори и в земеделския сектор, и в хранително-вкусовата промишленост. Сега ние не желаем да търсим черната овца. Бихме желали да провеждаме разговори и да видим как може да се подобри ситуацията. Как да се гарантира един продукт, който е продаден а, след, а, в рамките на 5 дни, веднага да се заблади. Защо? А не след чак след 90 дена или когато става въпрос за малотрайни продукти, те веднага на момента трябва да бъдат заплащани. Това въжи също така и за хранително-вкусовата промишленост, разбира се. Не, не може да се допуска с задна дата да се е, е, търсят плащания и така нататък. Мисля, че и парламента много реалистично вижда, гледа, разпознава тази ситуация и трябва да окоружаваме хората. Трябва наистина, ако не се постигне някакъв напредък, да се приемат санкции да се приемат инструменти, които да бъдат прилагани. Щом не се спазва конкуренцията, да се налагат санкции. Смятаме, че това е много важно, особено в хранително-вкусовия промишленост, да не се а, урони довението в доброволния характер на, на на хранителната верига. Но тези, които не участват, това е вече знак, че трябва да се предприемат някакви мерки. На второ място, искам да се спра на разграничението между а, производителите и а, правото на конкуренция трябва да се прилагат правни норми. Когато има организация на производителите, която договаря цени и така нататък, то трябва, разбира се, да се изхожда от съответните а, законодателни мерки, за да не се стига до нарушаване на конкуренцията. Приехме някои изключения, като например пакета за млякото, и ние предлагаме да бъдат включени и други сектори, и месото, а не само да се ограничим до млякото. Но като винаги изхождаме от а, това, че тук става въпрос за държавно признати, официално признати организации на производителите. Кои са тези организации, на какви норми трябва да отговарят и стандартите, съгласно член 209 и така нататък. прозрачност на пазарите. Нека да допълня нещо тук. Тук доста сериозно анализирахме тази тема, търсихме примери също така и от щатите, както споменахме. Идеята тук е данните по-бързо да се събират от държавите членки, да бъдат по съобхватни тези данни, да се разпространяват навсякъде, да имаме информация за цените на междинните нива на производство, за ясно да се разпознае къде съществуват някакви опасности, и по този начин да се създаде една голяма платформа с данни и информация. Big Data, защото те ще се използват именно за по-доброто управление на риска. Опитахме се тук да изготвим един пакет с инструменти, с мерки, за да можат земеделските стомати по-добре да управляват своите рискове. И това смятаме, че би било наистина многогодишно а, отчисляване на данъците, да се предвиди такава възможност, например, за да се компенсират а, годините, когато има а, загуба на, в реколтата но важно е да сме наясно с какви са инструментите за управление на, на риска, къде могат да се използва, например, економическия сектор, за да се разработят нови инструменти, които да се предложат за а, а, земеделския сектор и така нататък. И по този начин минавам, с това минавам към а, следващото, към фичърсите, новите пазари. След финансовата криза, виждаме, че а, когато става въпрос за фичърсите, все пак е, опираме на камък. Не могат да се приемат много регулативни мерки. Там, където липсва ликвидност, липсва а, баланс между търсене и потребление, трябва да се обърне внимание на тези сектори. Ние изготвихме едно приложение, с което, например, като, е, за пример сме взели пазарите на зърно, и по този начин смятаме, че онагледяваме как всъщност могат да бъдат да, да, да бъде отразена цялата реалност и да бъдат отразени тези пропуски в новите пазари на фичърници. Мисля, че времето ми изтече, господин председател. Благодаря. Bardzo dziękuję. Zgodnie z zapowiedzią. No, благодаря. А сега бих искал да ви помоля за вашите коментари по заключенията. Сред нас с редица експерти. Господин Мериот, председател на КОПА, Комитет на професионалните стопански организации на Европейския съюз, първо ви получава думата. Благодаря ви. Благодаря на парламентарната комисия на Европейския парламент и благодаря на комисари на Европейската комисия за инициативата за създаване на експертната група за сълскотопанските пазари. А напред бих искал да заявя, че съм много удовлетворен от редица заключения, които, които ви стигнахте. Това, което обсъждаме днес, засяга храната ни засяга справедливостта и бъдещето на земеделските стопани. А земеделските стопани, разбира се, са най-важната част от веригата на доставка. Без тях нищо няма да може да се потребява или да се продава. И дебата, който водим днес преди всичко е за опазване на производството на селскостопански продукти и веригата на доставка. Целта е да могат да се предоставят по-качествени, по-ефтини селскостопански продукти за потребителите. Но се оказва, че все по-голям брой земеделски стопани в Европейския съюз са поставени по-силен натиск от веригата на доставки и не получават адекватно възнаграждение за труда си. Това се случва, тъй като и пазарите става все по-нестабилни, както вече беше казано. Всичко това показва съвсем ясно, че земеделските стопани не получават а, своят а, справедлив дял от а, добавената стойност в веригата на доставки. Анализите показват, че добавената стойност е спаднала от 31% през 95 година до 24% през 2000 2005 година. Това е дялът, който получава си производители и те купят за сметка на други участници на веригата на доставка. Анализи също така показват, че стопански производители са получили само 21% от добавената стойност през 2011 година за 20 при положение, че 28% получава агропреработващата промишленост, което показва за пореден път, че е, делът от е, цената, която плаща потребители, която отива за земеделските производители, непрестанно намалява. Освен това, голяма част от селскопанските производители сами водят преговори с прекупвачите които непрестанно се увеличават за сметка на разглобяването на суксопанският сектор. В 13 държави членки делът на основните пет е, изкупвачи на едро на 60% съгласно данните на е, Европейската комисия, която показва колко е слаба позицията за водене преговори на земеделските стопани. Резултатът от всичко това е, че все повече селскостопански производители са принудени да работят с, с, с все по-удължени периоди на получаване на плащанията си, отмяна на поръчките в последният момент принос в разходите за маркетинг и т.н. За ви кажа няколко думи какво се случва с размера на тези компании, за които говорим тук. Можем да кажем, че най големата дружество прекупвач в Европейския съюз е 7,5 пъти по-голяма от най-голямата кооперация а, на производителите, производител, млекопроизводител, Тоест, най-големият изкупвач е 7,5 пъти процента по-голям от най-големият кооператив и 11 пъти по-голям от най-големият кооператив в областта на месопроизводството. Също така този най-голям изкупвач има по-голям оборот от 10 най-големи кооперативи на саксопански производители в Европа, което красноречиво показва къде, е, как се развива позициите за водене преговори и силата в преговорите в регата на доставки. Ние в КОПА с радост ще видим как направените в доклада препоръки ще се превърнат в реални политики през едните години. Също така приветстваме пред фактът, че земеделските производители имат по-високи възнаграждения в страните, където има по-високо равнище на участие в професионални организации. Тук сме напълно съгласни с експертната група за стопанските производители. Трябва да се насърчават организациите на производителите и организирането на секторите. По този начин те, стопани могат да станат по-конкретно способни, намалявайки разходите си и засилвайки позициите си за водене на преговори. Трябва да се започне на настоящата е, структура за коопериране, но едновременно с това конкурентното право трябва да даде възможност за засилване на този вид практики. На първо място трябва да използваме в максимална степен възможностите, които разполагаме които са на лице в, в, в рамките на настоящите разпоредби на ОСП, които дават възможност на съвтопански производители да се объединяват в организации на производителите и асоциации на организации на производителите. Близо 20 държави членки вече са въведени или ще бъдат въведени национални инициативи за борба с нелоялните търговски практики. Важно е това да се направи чрез общоевропейско законодател, законодателни мерки. И е особено важно да се засилят позициите на кооперативите, организациите на производителите, асоциациите на производителите ще се запази за в бъдеще. Не бива да стигна до положение, при което земеделските стопани, които успешно са засилили своите позиции за преговори в веригата на доставки, се сблъсква с все повече разходи, все повече бюрократични изисквания, все повече законодателни изисквания. Едновременно за това доброто функциониране на вътрешния пазар е от първостепенно значение, за да се гарантира равнопоставеност за, за, на всички участници в доставката на във веригата на доставки на хранителни стоки на европейско равнище. Ето трябва да се приеме европейско законодателство за борба с нелоялните търговски практики. Основавайки се на доброволни начала, чрез съответната рамка за гарантиране на прилагането им, ще гарантираме ни по-добре функциониращ вътрешен пазар. Този независим трети, тази независима трета страна трябва да има възможност за водене на разследвания и да има правомощие за налагане на санкции в случай на неспазване на правилата. Действително, изправили сме пред общоевропейски проблем и имаме нужда от общоевропейско решение. Има обаче и други елементи, други области, в които смятаме, че препоръките, направени доклада, са много важни. Подкрепяме от, от името на КОПА и на Хогека, засилването на принципа на сключване на договори, който също трябва да има задължителен характер. Също така трябва да се засили и наблюдението на пазарите. Трябва също така да засегнем и въпроса за и отпускането. Като цяло в заключение, убеден съм, че европейските потребители биха искали да консумират продукти, които са създадени от европейски земеделски производители, защото трябва да ги защитим. Благодаря ви. Много ви благодаря. Господин председател на КОПА, сега давам думата на господин Планка, генерален секретар на Австрийската камера на... Е, Сегете, Господин председател, уважаеми дами и господа, аз също искам да благодаря най-сърдечно на Комисията за инициативата на... за доклада. Темата е изключително важна за земеделските стопани, особено нейното обсъждане тук в тази комисия. Това е са централни въпроси за бъдещето развитие наред, разбира се, с различни други въпроси. Така че аз наистина изключително благодаря, че от името на Австрия също мога да внеса нашия опит. Това въпрос за един сектор, а, особено доставчиците, горивото, съскопанска техника, торове и така нататък. Това е много интензивен сектор. Особено в Австрия, например, искам да кажа, че 60 86% заема целия, този сектор на пазара. Може да си представите какво е разпределенето на ролите. Разбира се, ние работим тук също така съвместно и с различните сектори от търговията. И Искам да благодаря също така на специализираната група за нейния доклад. Много е важно някои от препоръките действително да бъдат приложени на практика. Например, укрепване на конкурентно способността на земеделските партньори, наред с търговските партньори. Много важно е това, особено когато се прави анализ на пазара, на хранителната верига. Виждаме, че всъщност подходът е, е различен много е съществен агропромишления сектор и ситуацията на земеделските стопани трябва да бъде окрепена и по-устойчива. Защото виждаме, че всъщност земеделците не разполагат с много инструменти и за в бъдеще трябва да се подобри тази ситуация. Много ясна всъщност цел и визия да бъде представена на браншовите организации. не може непрекъснато да се появяват проблеми, а, свързани с цените, но и по отношение на договорите. Трябва наистина да се повдигне тази тема, за да има, а, разбира се, еднакво третиране и в това отношение. Не можем да оставим земеделските стопани просто да оцеляват принципа на джунглата, който е по-силен, да оцелява трябва да бъдат подпомогнати селскотопанските организации, защото те се намират един вид помежду силните партньори, като в Менгеме и трябва да им се предоставят повече възможности, за да се справят и с, също така с нелоялните търговски практики, което го виждаме не само в земеделския сектор, разбира се, но, просто тези практики те не излизат наяве. Нуждаем се от нова култура. Много интензивно да се разговаря в общ, медийния и обществения, медийното общественото пространство. Много други въпроси също така а, тежат на земеделските стопани. Вече спомената беше темата за климатичните изменения, но също така и виждаме, че традиционните инструменти трябва много целево да бъдат прилагани и разширени. Не е лесно да се въвеждат нови инструменти за управление на, на, на риска или просто да се пребинава към презастраховане. Много, много важно наистина трябва да се помисли какво може да подпомогне, на, особено на малките земеделски стопанства. Може да се използват и традиционните инструменти, особено за малките земеделски стопани, които да им подпомогнат за управление на риска. Освен това, например, по отношение на енергийния сектор, ние виждаме как се развиват нещата, например, с биогоривата. Виждаме едно отрицателно развитие за земеделския сектор. Те биват изтласквани от пазара. Това са големи предизвикателства, като устойчивостта, е, енергетиката, околната среда, климатични изменения, могат да бъдат намерени решения всички по тези големи теми само с помощта на земеделските стопани. И трябва да бъдем много предпазливи. Предлагат се нови правила, но те могат да бъдат използвани само от големите структури. А малките структури в пазарната, веригата на пазара всъщност са изправени пред много сериозни предизвикателства малките земеделски стопани, малките стопанства. Така че виждаме, че стигаме до а, предела, например, семейните предприемачи, семейните а, ферми или пък общинските. Те също са изправени наистина а, пред доста сериозни проблеми, без значение дали става въпрос за изпълнение на разпоредбите за сертифициране и така нататък. Тоест, малките винаги са засегнати и се отслабва тяхната позиция. Защото глобалните пазари се нуждаят от глобални правила, регионалните пазари се нуждаят от регионални специфични разпоредби. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Рейман, председател на Националният съюз на спортни посетители на Бъденото кралство. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин Хоган, господин Гейсън, членове на Европейският парламент, дами и господа. Добър ден! Благодаря ви за тази възможност да ви кажа няколко думи. Благодаря и на господин Хоган за организирането на създаването на експертната група и за изготвянето на този важен доклад. Както стана ясно и на форума за равнище на пътовото функциониране на стопанските позори, ние като председател на Националният съюз на стопански позиции в Подетното кралство, аз представлявам 55 000 негови членове и напълно подкрепям изказаните възгледи в момента и заключенията на доклада. Документът на експертната група би следвало да представлява силен призив за взимащи политически решения и да им даде тласък да предприемат истински инициативи за преодоляване на проблемите, които са изправени с автоматски производители в веригата на доставки. Днес смятам, че може да се предприемат конкретни и ясни стъпки напред в няколко е, насоки и ще се спра на важния въпрос за прозрачността на пазара. Много важен е фактът, че в доклада се подкрепя искането на нашия национален съюз за задължително докладване на цените с гарантиране на по-голяма прозрачност в веригата на доставки. И нашия съюз и Копа нееднократно сме поставили въпроса за е, черната дупка, която съществува между производителят, посредниката и крайният доставчик на скопански производителя, който подкопава доверието по цялата верига. Все повече се говори за портинг на пазара подход за управление на риска. Но за да се постигне подобна съществена промяна, трябва да поставим поставим правилните основи и правилните условия за функциониране на индустрията. Ето защо задължителното докладване на цените е толкова важно. Трябва да бъде задължително докладването, защото няма как на доброволни начала да се гарантира надежността, точността и своевременното предоставяне на нужната информация, за да могат да се намерят решения, отирани към пазара за гарантиране управлението на риска. Експертната група с пълно право подчертава дисбалансите, които съществуват между това, което получават земеделски стопани от крайната цена и останалите участници в веригата. Това, като като се добави към фрагментирането на сухопасни костели и особената концентрация в останата част от веригата прави все по-трудно наблюдението върху това как точно се образуват цените в рамките на веригата. Ето защо задължителното докладване на цените е възможност да се подобри доверието и да се подобрят по-добрите отношения между земеделските стопани и останалите участници по веригата. И в това отношение въвеждането на задължителното докладване на цените е задължително предусловие за успеха на други ключови препоръки, направени в доклада, независимо дали става въпроса за инструменти за управление на риска, сътрудничество между различните организации на производителите, подобряване на фьючерсните продукти или други възможности за достъп до финансиране. Действително има много добри примери, както показва и работната група, примери от Съединените щати, Франция и Испания. И с че господин Гисен го потвърди днес. Приветстваме идеята за създаване на наблюдателни органи на пазара, които да предоставят надежни данни за пазарите. При след това обаче има и значителна нужда да се допълни тази информация към съществ... с нови наблюдателни органи към съществуващите в областта на млякото и месото. Тези данни са полезни за политиците и за изследователите, но предоставят ограничена полза за самите скотопански производители. Закъсненото предоставяне на информация от техноглътвани органи и от другите участници по веригата правят предоставянето на тези данни ненадежно за изготвяне на адекватни мерки. Но както бе подчертава и експертната група, съществуват технологични решения, които могат да, да предоставят нужната информация своевременно. В заключение, искаме да бъде постигната една наистина динамична верига на доставките, която да има възможност да управлява риска и да отговаря на променящи се тенденции на потребление. Трябва да подчертаем още веднъж, че сътрудничеството се основава на доверието, доверието се основава на отвореността. И в това отношение задължителното докладване на цените е задължителна съществена стъпка напред, за да се гарантира прозрачност и отвореност, с която да се подкрепи цялата агроиндустрия. Благодаря ви. Много ви благодаря, казва председателят. А сега думата има господин професор Пенингс. Уважаеми господин председател, много ви благодаря. Бих искал най-напред да поздравя експертната група с от нея доклад. Днес ще се съсредоточа само върху две глави. Главата за управлението на рисковете и главата посветена на фьючерсните пазари. В а, моето презентация, ще цитирам част от доклада и ще ви представя моята гледна точка. От честно значение цялостната система на управление на риска е фактът, че управлението на риска се съсредоточава върху цената на капитала. И е, основното предизвикателство за нас е цената на капитала. Разходите свързани с капитала. те са много високи в момента в Европейския съюз и един начин да преодолем тази тенденция е чрез управление на риска. При прекалено висока цена на капитала, стопанските политики не са възможно, нямат възможност за извършат нововведения. Ето защо имаме нужда от управление на риска с цел засилване, намаляване на нестабилността на ликвидността на пазарите и намаляване на цената на капитала. Доклада Установявам, че има много голямо разнообразие по отношение на рисковете. И тук държа да подчертая, че има подобна хетерогенност и по отношение на отношението и възприятието за рисковете от страна на земедърките стопани. Или казано с другите ми, управлението на риска според мен трябва да се осъществява на равнището на селското стопанство, защото целта на селския стопанин е да намери правилното равновесие между рисковия си профил и реалните рискове, на които е изправен. А сега стигам до въпроса в фьючерсните пазари. Няма да се спирам толкова на хеджирането, колкото на въпросът за из разпространението на информация за цените. Качеството на данните, както вече беше казано еднократно, са много важни. Трябва да сме наясно дали цените, които използваме, действително се дължат на сключените сделки. Много цените, които работим тук в Брюксел, не отговарят на реалните цени на сключените договори. Интересното в фьючерсните пазари е, че те се основават на истински операции и че те са своевременни. И именно от това се нуждаят земеделските стопани. Едновременно с това те гарантират и равнопоставеност, защото всеки може да наблюдава как се развиват тези цени. Това също така помага на съкостопанските производители да изготвят своите договорни отношения. Много се говори за договарянето в доклада, но всеки земеделски стопанин трябва да има възможност да оцени дали сключването на даден договор е уместна стъпка за него или не. И за да го направи, той винаги се основава на цените на фьючерсните пазари. Така че дори и да не използвате за финансиране в фьючерсните пазари, дори да не изключите договор основа на тях, те винаги са много важен показател, който се взима предвид. Два са много важните компонента, когато говорим за хеджиране и тези компоненти трябва да бъдат много ясни и на политиците, и на земеделските стопани. Първият е свързан с ефективността на хеджирането. Той се основава на възможността за намаляване на риска на фичесните договори, защото фьючерсните договори, разбира се, също са свързани с риск. Ето защо трябва да сме в състояние да направим оценка на възможността на даден фьючерсен договор да намали риска, след което трябва да се намери и оптималното съотношение на хичиране. Това са двата основни параметра, които трябва да бъдат много добре разбрани от а, политиците, взимащи решения и от земеделските стопани, ако искате действително хеджирането доведе до финансова устойчивост за земеделските стопани. често се съсредоточаваме върху равнището на цените, което е разбираемо, но още по-важно е да обърнем внимание на нестабилността. Както, каз, както показах и на първия си диапозитив, именно нестабилността намалява цената на капитала, увеличава активите на сърското стопанство и дава възможност на скопански производители да в правят въведения. Ето защо от основно значение е способността на всеки земеделски стопани да управлява риска. И тук бих искал да цитирам едно наскоро проведено проучване за стопани в Европейския съюз през последните 10 години. Оценка се прави на техните постижения за управление на риска и се оказва, че има една категория от земеделски стопани, които винаги се справят по-добре. И това не се, няма нищо общо с размера на стопанството, а е свързано най-вече с възможността за управление на риска. Тоест, качеството на плана за управление на риска беше водещият фактор за, за успеха или неуспеха на съответното селскостопанство за период от 10 години. Какво, какво се нуждаем? Нуждаем се от пътна карта. Смятам, че експертната група отлично установила предизвикателствата, под които сме изправени. Сега трябва да работим за тяхното продоляване. Интересно се отбележи, че експертната група често се позовава на ООН но необходимите ни, необходимите ни познания за управлението на риска и фьючерсите се намират тук в Европа. Съединените щати често се обръщат към нас за ноу-хау. Те обаче се справят по-добре от нас с а, прякото прилагане на тези познания на равнището на селските стопанства както казаха колегите преди мен, нашата неспособност да, да, да преодолеем, да превърнем тези теоретични познания в практичен опит се дължи най-вече на общата среда, регулаторна и друга. И ако подобрим средата, ще подобрим и позициите на нашите селски стопани. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря много. А сега всеки координатор разполага с две минути господин Дес. Благодаря, господин председател. Искам да пожела на всички присъстващи тук една здрава и щастлива нова година и разбира се една мирна нова година 2017. Аз ще замеся, разбира се, и колегата, който всъщност ме помоли а, и от него име да се изкажа, тъй като трябва да напусна. Благодаря, Алберт. Господин председател, господин комисар, дами и господа, членове на специалната група, скъпи колеги, благодаря на Обер, че ми отстъпи думата, но трябва да ви напусна. Господин Чейсън и групата, която работи по селскотопанските пазари, свърши една изключителна работа, тъй като дебата бе проведен вътре в, по, продължението на веригата, така че вашите препоръки са абсолютно своевременни. Те откликват на решенията на съвета на министрите на земеделието, както и на а, тревогите на Комисията по земеделие. Селските стопани очакват от нас бързи, ясни отговори относно намиране на баланс вътре в самата верига и начините за управляване на риск. Ние трябва да имаме смелост да проведем дебат, дебат по конкурентното право, което е прерогатива както на комисията, така и на съвета, както и да направим необходимите препоръки, за да можем да упростим законодателството, да го направим много по-ясно. Така че очаквам и разчитам на вас, господин е, комисар, за това и на 28 януари ще разговаряме с вас и, госп... и комисар Вестигър. Европейският парламент трябва да има смелостта да изтъкне нередностите по протежението на а, е, хранителната верига и за нелоялните търговски практики. Вашите заключения трябва да бъдат пътеводни в нашите действия, относно всички решения, свързани с ОСФТ. Очакваме по-прозрачна, по-уравновесена, по-балансирана верига, също така допълнителни преговори по преките плащания, както и по втория стълб, така както това трябва да стане по силата на законодателството. Защото смятам, че по този начин наистина секторът ще бъде много по-устойчив. Благодаря ви много. Госпожа Агилера, господин комисар, Честита нова година на всички. Е, нашият координатор, координатор Паула не, не може да участва в нашия дебат. Първо бих искал да ви благодаря, да благодаря на работната група за отличната работа. Резултатите наистина са много интересни. Както правилно каза господин Дантен, те откликват на загрижеността на нашата комисия. Вие казахте, че на резултатите са положителни, но можем да вървиме. Има още много какво да се, каж... да се направи, особено, що се отнася до нелоялните търговски практики и мястото на фермерите в веригата на доставки като представители на социалистите, които работихме по доклада, наш, нашата, нашата препоръка беше да се намери нов баланс в цялостната верига. Поня... Понякога има добри инициативи и добри, добро, добра воля от страна на правителствата, но това не винаги се отразява а, върху самата верига. Затова трябва да се вземат всеобщи мерки и вашите наистина препоръки са много е, своевремени. Така че също така трябва, вие си изтъквате основната роля на кооперативите. Техната роля наистина е много важна за отделните стопани и бих искал да ви попитам. Какъв, каква роля биха могли да играят между а, професионалните асоциации на европейско равнище. Има национални, местни стандарти и норми, но какви ще бъдат европейските норми и стандарти съотнесени към междубраншовите асоциации? следващия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Гейсър за този отличен доклад. Наистина става дума за един много конкретен, ясен доклад и ние като законодатели трябва да стъпим на него, за да вземем необходимите решения. Сега, конкурентното право. 2013 година новата ОСП съдържаше нови разпоредби с цел улесняване на сътрудничеството между фермерите. Но правилата са неясни, така че има изкривявания на пазара, защото Просто фермерите, земеделските стопани трябва да се допитват до юристи, за да разберат какво трябва точно да направят. Така че първото и основно е да се упростат правилата. За това е необходимо да се въведе регламент е, от типа омнибус. И ние тук в парламента трябва да отделиме особено внимание на тези правила. А, трябва да работиме в по-тясно сътрудничество с Генерална дирекция Агри и кон- конкуренция за изработване на новите а, е, законодателни а, е, предложения. А, е, в а, глуп глобализираният свят всеки фермер трябва да има възможност да бъде чут. Затова те, съските стопани трябва да разполагат с необходимия инструментариум да реагират на рисковете. Рискове свързани с промените в климата, с други рискове, но е, самите стопани познават е, зле тези инструменти и само 10 е, държави членки използват втория стълб като инструмент за управление на риска. Също така трябва да се използват инструментите за постигане на повече равновесие в приходите. Какво трябва да се направи? Дали да има повече е, правила на национално равнище или да има повече европейски общоевропейски правила, какви заключения бихме могли да извадиме от е, американския пример? Можем ли да се позовем на него? Какво трябва да бъде това? Следващият. Е, благодаря, господин председател. 2017 е, година трябва да бъде е, годината на по-малко нестабилност на цените в сравнение с предишните години, на по-малко колебания в цените. А това ще бъде много трудно предвид Брексит и а, е, други политически събития, които ще се случат. Ще има промени, ще има шокове, които ще се отразят на а, е, цените и на приходите. Така че въпросът е кой ще понесе последиците от е, шока, кой ще умекоти последиците от а, шока. фермерите ли ще бъдат унези, които ще понесат последиците. Това ще стане така, освен ако ние, комисията и парламента направиме всичко възможно за, за балансиране на веригата, веригата, която почва от полето и завършва в нашите е, чини. Знам, че независимо от това, което твърдат асоциациите на производители на, в сектора на млеко, месо и така нататък. техните е, изкупните цени са, не са намаляли на 50%, но аз лично не виждам това намаление на цените да се отразява на цените в супермаркетите. Е, така че нека да забравиме за е, доброволните мерки, които не са достатъчно ефективни, а да вземеме необходимите мерки, за да може е, продукцията на селските стопани да не се продава на цени, които да бъдат подпроизводствените и несправедливи. Благодаря ви. Имам чувство, че проблемите са си проблеми, а решенията са все едни и същи. Предлагат ни абсолютно същите решения, каквито ни предлагаха в миналото. Е, аз мисля, че крайно време да потърсиме корена на проблема. Нещата не, не се не се прави крачка напред. Вие споменахте цените, но не споменахте обема. Кризата в млечния сектор проистича от прекалените количества произведено млеко. Така че намаля, намаляването на предлагането ще доведе до, до увеличаване на цените. Така че трябва да се съобрази търсенето с предлагането. Само по този начин ще може да се урегулира отново пазара. Е, предложението да се създадат е, посред, посредници или наблюдатели, да, защо не, но аз не знам дали този наблю, наблюдател или посредник би могъл да, е, да упражнява контрол и да има поглед над пазарите в 28 страни и да може да реагира при изкривяване на конкуренцията. Е, създаването на е, фьючерсови пазари, да, но, и, но има е, много стоки, е, които са е, с много кратка давност. Така че те са не подходящи за даден вид стоки. Да, сътрудничество между асоциации и кооперативи, да, защо не, но нека, но в Германия наблюдаваме следното. Най-големият кооператив постигна най-низки скупни цени в момента на кризата, така че Струва ми се, че трябва да се равняваме по отрасъла, който наистина постига най-добрите резултати. И това да, да ни послужи за пример. Благодаря. А, обсъждаме в а, момента доклада на специалната група. Но Европейският съюз и Европейската комисия не са компетентни в областта на търговското право. Ние обсъждаме неща, които в крайна сметка са извън компетентността на комисията. Същото въжи за облагането, ставките и така нататък. Така че също също така има една част, която е посветена на е, цените. ние не знаеме какво получават производителите за, примерно, реколтата жито или за яйцата, които продават, но всички знаеме какви са цените в другата, другия край на веригата, в супермаркетите. Така че, може би, би трябвало да имам малко повече, свързано с малко повече информация в а, а, аз не, не, не бих искал а, нещата да се променят в Великобритания, още по-малко в а, посредством а, европейски правила. Колкото до пазарите за фьючерси, те е, не функционират е, правилно, защо, точно защото не изпълняват е, основната си функция на пазари, на които се спекулира. Така че, ако Знаете как е, стават нещата. Ако е, има по-голямо търсене, това е, автоматично се отразява върху увеличаване на цените и тогава супермаркетите предлагат по-високи цени. Господин комисар, скъпи колеги, господин Лазо, приветствам пред предложението и препоръката да се даде по-голяма гъвкавост на държавите членки и да има по-сериозна борба срещу нелоялните търговски практики. Тук се казва, че либерализирането на международните пазари ще бъде полезно и за различните държи членки, държави членки и сектори, ако се конкурират с поставими единици. Така че решението на на комисията да се отворят европейските пазари на, за продукти, които не а, отговарят на европейските норми е, е ощетява европейските производители, така че какви е, мерки смятате да вземете в е, тази област? А, самозадоволяване в Европейския съюз, това е, това е основната цел на ОСП. Също, същевременно след 2020 година Европа ще бъде изправена пред огромни проблеми вследствие на миграционните потоци и ОСП ще трябва да се превърне в един инструмент за решаване на тези проблеми. Смятате ли, че това е основната цел и а, на ОСП? И какво смятате да направите за да не стане това сега. Бих искал да помоля представителя, ръководителя на специалната група и комисара да отговорят на зададените въпроси. Така че, господин Гисън, господин комисар, много ви моля, отговорете на въпросите, като първо давам думата на господин комисара. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за тези положителни коментари. Мисля, че цифрите, които ни бе е, изложени от представителя на КОП е, дават точ, дава точна представа за проблема, пред който сме изправени. И какво е мястото на фермерите спрямо другите участници в а, е, а, веригата на доставка, по-специално какво, каква е тяхната позиция спрямо позицията на търговците на Едро и на Дребно. Основното, както много, много правилно посочихте, това е прозрачността на пазарите, асоциацията на професионалните организации, нелоялните търговски практики. На 28 януари ще организираме обсъждане заедно с комисар Вестигер относно а, точно борбата с а, тези нелоялни търговски практики. Вие поставихте акцента върху задължителното отчитане, регистриране на, на цените, а, капиталните разходи а, и а, ролята на Европейската инвестиционна банка и групата на Европейската инвестиционна банка за а, подпомагане на инвестирането. Наистина можеш, беше казано, че доскоро е, групата не бе изпълнила а, изцяло своята, своите задачи. Нещата се промениха през последно време. Професор Пенингс спомена и примера на Съединените щати и недостатъчната пуха, която се извличам от американския пример. Всички бяха единодушни за това, че е необходимо да се предприемат мерки. Работиме в тясно сътрудничество с Генерална дирекция селско стопанство и конкуренция. за изработване на едно предложение, което ще трябва да обедини всички е, институции. Сега горе-долу всичко беше единодушно, освен господин Агно, който беше на малко по-различно е, мнение. Колкото до шоковете и ценовите шокове, разбира се, трудно е да се направят точни е, предвиждания. Е, най- най-вероятно производителите на говеждо месо ще бъдат подложени на е, натиск като последица от е, Брексита. Това също ще има някакви е, последици. Тук също ще трябва да се вземат необходими някакви мерки. Но като, като цяло проблемите, които са очертани в доклада, са проблеми, които всички, които всички сме съгласни. предложено ни е един списък от препоръки, по които да работиме. Това е, един не, независ... Това е една независима оценка, която е направена. И от тук нататък комисията е тази, която ще работи по една цяла серия инструменти, които да помогнат на фермерите. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се спра още веднъж на фичерните пазари и прозрачността на пазарите. Бяха зададени интересни въпроси Искам а, също да се спра на някои от въпросите. Да, и вие сте прав, господин комисар, с този доклад. Всъщност вече топката е в ръцете на комисията. Е, естествено, че се нуждаем и от подкрепата на различните политически групи а, от страна на Европарламента. За всяка дейност, в която получим подкрепа, наистина това е добре. Всички окоръжаваме ви наистина за повече идеи, за повече натиск. Искам да отговоря на госпожа Рагация за ролята на междубраншовите организации. Да, да, наистина, Испания е, е пионер. Тя направи много повече, отколкото другите държави членки. Ние в Германия имаме доста сериозни проблеми. Не можахме обаче да намерим примери за наистина толкова успешна браншова организация. Така че наистина ние окоръжаваме организациите на производителите наистина да създават подобни междубраншови организации, защото трябва наистина да се внесе малко ред в пазарите, тъй като от момента нещата не са толкова розови. Така че това е положителен а, сигнал. Трябва по някакъв начин наистина да се е, дойде този тласък от страна на държавите членки. Сега, относно конкурентоспособността на организациите на потребителите, да, така е. Има две е, генерални дирекции е, конкуренция и е, земеделие, които работят помежду си. Те трябва, трябва да се сложи край на тези 15%. Ако повече, към момента, ако се казва, че ако повече от 33% владеете от пазара, то всъщност вие сте браншова организация. Трябва да се намали а, този процент. Трябва да гарантираме. Сигурно всичко друго е твърде опасно и твърде скъпо. За да може а, да си подпомага, да, да оцелеят отделните малки а, надробени а, а, организации на производителите. Може много да се получим от щатите. Както казах, ние се опитахме да вземем някой друг пример, статистики, а, които сравнихме Господин Хойслинг, искам накратко да отговоря на въпроса. Да, господин Хойслинг, естествено, че винаги има взаимодействие между цените и количеството. Ами, кой е, който определя? Дали това е държавата, браншовата организация или самият земедел, земеделски стопанин? Пазарите трябва да оставим. те да решават да имат повече а, а, Въздействие Виждаме всъщност кризата с сектора мляко показва това и разбира се сектора свинско месо. Да, действително има проблем и заплаха в вертикалната интеграция, когато всъщност отделните земеделски стопани стават зависими, но ние се нуждаем от а, веригата за а, създаване на стойност, в която да участват семеделските стопани и те действително да спечелят от създадената стойност. Тогава има смисъл от подобна верига за сформиране на стойност. Ние не желаем протекционизъм. Нулев протекционизъм, отворени пазари и не смятам, че регулирането и свръхрегулирането ще помогнат. Видяхме това в различни сектори силата на пазарата с тяхното положително въздействие. Това е нашата цел. Има ли други експерти, които желаят? Или да добавите нещо? This one. Okay market Пожа Юхеш, да, да, благодаря по прозрачността на пазарите. Всички ние сме заплатили много висока стойност, много пари за събиране на данни, например. Това са... Тук става въпрос обаче не само за повече разходи, а за хармонизиране събирането на данните. Не става повече пари, става въпрос за рационалното разходване на вече наличните средства. И според мен трябва да променим отношението ни към данните, защо трябва да събираме данните. Те се използват за а, из... Из... Из... създаване на политика, за създаване на информация за земеделските стопани, за всички е, членове от е, участници в веригата на доставки. Това са важни информации, които и подобни неща. Това е, за това събираме информацията. Това, което вече, с което разполагаме, трябва да бъде хармонизирано, стандартизирано и разбира се да се включи гледната точка на замеделските стопани. Това, което ние предлагаме. Не е нещо друго. Това е позицията ни. Благодаря ви, казва председателят. Виждам, че гос... господин комисар искате да отговорите на господин Лезер. Да, имаше няколко въпроси, ще се опитам да отговоря. Когато бях в Тунис, се договорихме за 33 000 тона. Захтин. Само 19 000 тона всъщност влязоха на пазара. Това обаче не е, доведе до изкривяване на пазара на е, европейския пазар. Второ, вие споменахте за подпомагането на Африка. Как можем да подпомогнем Африка за да развие собствено земеделско стопанство? за да може всъщност за да гарантира своето бъдеще и по този начин да сложи край на беженската криза. Комисията излезе с много важна програма, разбира се, с помощта на държавите членки, да се съберат много повече средства и да се подпомогнат африканските земеделски стопани, повечето от които са жени, за да имат по-добра технология, да разполагат с по-добра технология, съхранение на продуктите, за да гарантират всъщност хранителното продоволствие на, веч... на все повече и повече нарастващо население. Защото виждаме, че всъщност и миграционните, има доста причини за миграцията. Разбира се, не само недостига на храна. И ние окоръжаваме държавите членки да участват в тези програми, ако те желаят наистина да подпомогнат мигрантите на, на място, по места. Тоест, те трябва наистина ние, държавите членки, разполагат с а, а, възможност да променят, а, да увеличат капацитета и по този начин да подпомогнем а, края и справането с мигрантската криза. Председателят, благодаря ви. Сега преминаваме към изказване на, индиви... на отделни членове на парламента. Съм... И разполагате с минута, минута и половина. И след това отново ще дадем думата а, за отговор. Господин Дес, имате а, на разположение минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря за свършената работа. От 12 години работя тук в Европарламента и аз апелирам за законодателни мерки от през цялото това а, а, а, време. И смятам, че трябва да приемат принципни мерки за секторите мляко, зеленчуци и месо. Да, трябва наистина да се променят практиката в договорите трябва да станат конкретно и конкретно да се разписват нето цените. Всичко друго е непрозрачно. Аз смятам, че трябва да не се изискват плащания за непродадени стоки, за бързо, за малотрайни стоки, които са се, не са продадени и така нататък. Всички търговски марки в Европа трябва да бъдат ясно да посочват производителя. Къде са произведени? Защото тук става, пише се е, до каква степен се застрашава е, е, здравето на потребителите. Всичко друго, търговските марки са най-непрозрачното нещо, което може да си представите и потребителя нищо изобщо а, не забелязва кой производител е, дали се е сменил и така нататък. Трябва много ясно да се наблюдава цялата система за сертифициране. И а, моята парламентарна група също така ще внесе предложения в тази насока. Да, благодаря ви. Госпожа Деле има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Скъпи колеги, не напред бих искала да благодаря на експертната група на Европейската комисия за изготвени от нея доклад и за направените в него заключения. Благодаря също така и на представителите на различните служби, с които се срещна в качеството си на докладчик с инструментите в рамките на ОСП за намаляване на нестабилността на пазарите. Както знаете, докладът ми беше прият с огромно мнозинство на миналото пленарно заседание и се радвам, че заключенията ни съвпадат гледаме по един същи начин на едни и същи проблеми и смятаме, че са едни и същи спешните мерки, които трябва да предприемем, а именно подкрепа на съкътостопани срещу нестабилността на пазарите, борба за по-добро управление на риска, борба срещу нелоялните търговски практики, реформа на конкурентното право и в частност член 40 трябва да бъде спазван. Селското стопанство трябва да се смята за специфичен сектор на економиката. И в заключение бих искала да подчертая колко голямо значение има принципа за сключване на договори, който дава равнопоставеност на различните участници на веригата на доставка. В отношение подчертавам колко важни са и междубраншовите организации. Според мен те са най-добрият начин да се достигне до по-високо равнище на договореност. Факта, че постигаме до едни същи заключения, според мен е положителен признак за бъдещата работа по реформирането на ОСП. Очаквам конкретните ви предложения, господин комисар. Ще работя ангажирано по новите елементи в реформата на ОСП и ще взема, ще не всичко възможно нашите и вашите заключения да бъдат взети преди по-дължащата ни работа. Благодаря ви с справозданием, sprawozdaniem, które... Специализираната група се е запознала с вашия доклад, уважаема госпожо. Доклад по е, много а, важна тема. А сега, госпожо, госпожо Генис, имате думата. Да, благодаря, господин председател и на всички частници в подиума. Няма да говоря за нелоялната конкуренция, а по-скоро искам да попитам комисаря следното. Вие а, си давате сметка за вашата работа и аз разбирам защо. Наистина трябва много внимателно да анализираме резултатите на, Генерална дирекция конкуренция и цяла, целият климат. Но става въпрос за е, създаването на една устойчива рели, е, верига на доставки в една стабилна, един стабилен комуни, е, економически контекст. Но въпросът е, трябва да си зададем един по-глобален въпрос. Бъдещето на ОСП има доста параграфи като 190 и 193, които са доста конкретни. И искам да чуя какво е вашето виждане за бъдещето на ОСП. Има различни а, а, препоръки да се а, а, загърбят а, преките плащания да се примени към друг, друга система на плащания и искам да чуя, което ние подкрепяме, но бихме искали да се запознаем с вашето виждане. Благодаря ви. Госпожа Магинес беше изготвила всъщност становище по а, нелоялната търговска практика. А, и с тя е запозната с това. Сега госпожа Костингер. Да, благодаря ви. Ние с нетърпение очаквахме представянето на резултатите на, на доклада и аз съм съгласна с е, господин е, Гизингер. Е, виждаме, наистина бихме желали наистина пазарите да се бъдат укрепени, но обаче ситуацията е различна. А, ние, ние живеем в реалността на монополите. И всъщност земеделските стопани много малко печелят. И проблемите са еднакви от север на юг и запад и е, е, изток. Всъщност е, малките земеделски стопани, наистина е, тяхната, тяхното съществуване, оцеляване е поставено е, под въпрос виждаме всъщност цените как а, а, нарастват. Много неща се случват в този дисбаланс. Липсват мерки. Всички това го наблюдаваме. И господин комисар, не може ли конкретно да се изготви график за реализиране на тези мерки? Да, ние от години също говорим за много доброволни мерки, доброволни ангажименти и така нататък. Да, е, така е, важно е това, но вие също и в работната програма на комисията а, а, казахте, че ще се ангажирате с конкретни стъпки, специално за а, използването на, на договори за повече прозрачност на пазара, за да се е, борим по-успешно с нелоялната конкуренция. Какво конкретно можем да очакваме от вас тази насока, председателя? Да, просрочихте времето си. Благодаря. Бих искал да пожелая честита нова година на комисара и на всички, защото предложенията, които ще ни представите през 2018 година, всъщност ще трябва да бъде изработена през следващата година и тя ще е много важна за целия отрасъл. Бих искал да поговорим за развитието на системата за управление на рискове и новите инструменти, които трябва да допълват, а не да заместват режима на помощи, който се практикува в момента. В момента имаме една система за гаранции, която трябва да продължи е, да, да функционира. Искам да знам какво мисли комисара по въпроса. Колкото по въпроса за обсерваториите. А, обсерваторията в областта, областта сектора мляко може би може да се об, разшири обхвата и да се включат и други отрасли. И по, как, по какъв, какви, какви са мерките, които ще се вземат за намаляване на натиска, под, на който са подложени селските стопани, включително и а, разликата в нормите при внос от трети страни. А, също така, трябва, ми се струва, че би било необходимо да вземете колкото се може по-бързо мерки срещу нелоялните търговски практики. Четият мет худа рапорт. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да ви поздравя вас, както и разбира се членовете на специализираната група за отличния доклад. Вашите земеделски стопани трябва по-лесно да получат достъп до а, инвестиционния фонд, а, плана Юнкер. Има налични средства, не са малко. И земеделските стопани имат от друга страна много разходи. Трябва да им се предостави по-лесен достъп до финансиране. Ключов момент е това. Когато говорим за веригата на доставки, те трябва да имат, земеделските стопани трябва да имат достъп, а, права, всъщност, за, за, а, да получат средства също за своята земя, без значение къде се намират, в коя държава членка. Това е цел, която а, следваме, така ли е? Бихте ли потвърдили? Председателят, благодаря, господин Буля, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Радвам се, че обсъждаме тук засилването на позицията на законодателите стопани в веригата на доставки. Приветствам заключенията направени в доклада. Запознат бях с някои от тях. Надявам се да излезем и с ясен график за прилагането на част поне от тези препоръки. Но бих искал да ви обърна внимание за, действителността в моята страна, например. В Румъния приехме закон, чиято цел беше да засили позицията на земеделските стопани в ригата на доставки. В контекста на този закон се изисква от супермаркетите да закупуват своите хранителни продукти възможно най-близо което благодетелства както земеделските стопани, така и потребителите. Въпреки това, обаче, веригите от супермаркети не реагираха адекватно на това изискване, което дори доведе до заплаха за започване на процедура за не отговаряне на законодателните изисквания от страна на Европейската комисия, което е доста парадоксално, защото също се случи в редица други държави членки. Така че нека да проявим малко повече честност, когато говорим за засилване на позицията на земеделските стопани в регионите на доставки. Тоест да не се ограничаваме само с хубави думи, без никакви конкретни резултати за производителите. Господин Долфман има думата. Благодаря ви. Работата на специализираната група е доста интересна и се надявам, че наистина ще бъде изготвен план за а, изпълнение. Това, разбира се, не е задача на специализираната група. Нуждаем се от един политически план, защото в противен случай а, просто този чудесен документ може да потъне някъде в хранилищата. Многократно беше повдигнат въпроса за лоялната конкуренция и за правилата Действително, това е сериозна тема. В аграрната политика има различни а, опити са правени до момента, където се опитваме да а, укрепим а, предлагането, например в сектора плодове и зеленчуци. като пример има доста скъпи предприятия, скъпоструващи, които се обединяват помежду си. Освен това, пакета за млякото, виждаме, че всъщност могат производителите да се договарят, договарят за количествата произведено мляко или конкретни продукти с определени географски обозначения. Ние анализирахме тези пакети, този пакет за млякото и се питахме дали тези под подобни пакети не могат да бъдат прилагани и за други продукти. Дали това няма да бъде интересна а, идея също така за а, други а, сектори? Госпожа Хойбуш, благодаря ви. Искам още веднъж да а, а, кажа това, което чух е, че всъщност искате да включите повече регулиране в пазарите. Ние загубихме много млекопреработващи предприятия, защото всъщност ги оставихме на пазара. В Германия, например, структурата доста се промени и всъщност хората се притеснени дали изобщо ще получат суровина, дали ще получат мляко, защото много оцелени земеделски стопани прекратиха с млекопроизводството. Така че не знам дали е добро това решение за повече регулиране. Говореше се много също така и е, за лоялната конкуренция. Виждаме, например, Франция, където се работи много с договори. Е, разходите на земеделските стопани не са били покрити. Тоест, е, техните, ако те, земеделските стопани не могат да включат своите производствени разходи, то тогава какъв е смисъла да работят? Какво ще спечелят те? Освен това, начина на договаряне. Селените трябва всъщност да а, получат много повече правомощия. Ако, например, а, е, млекопроизводителя не може да си е, и да избере с кой ще, на кого ще продаде, продаде млякото си. Ако хората а, се обединят, то тогава те могат да продават млякото си само на един. Това е а, е, монопол. Тоест, а, земеделците всъщност нямат много а, а, права да се кооперират, да, се, а, да си сътрудничат помежду си. То как ще постигнем напредък, ако това? Госпожа Нойтер. Благодаря ви. и Аз искам също да поздравя всички с новата година. Това е най-важната тема, според мен, която можехме да изберем за днешното изслушване. Аз наскоро участвах в една конференция в Африка и там се говореше следното, че всъщност търговията е война. Аз не смятам ако, ако обаче. Ако всички решим, че търговията е война, то тогава нашата политическа задача би била всъщност с а, да, да, двете страни да разполагат с еднакви оръжия. Производителите и потребителите. Оръжията, с които разполагат към момента, не са а, равностойни. Днес се говорише много за пазара, за пропуските в пазара, за управление на риска и така нататък. Добре, нека ясно да разграничаваме тези две теми. Управление на риска, който толкова се изисква от политиката и подправи, не трябва всъщност да се из изключва от пазора. Какво значи рискове? Това са политически кризи, като например тази с Русия и така нататък, но не може да се компенсира всичко това само с, с пазара. Имаме от една страна пазара, който трябва да работи, и да функционира, т.е. и двете страни на пазара, и потребители, и а, производители да разполагат с еднакви оръжия, за да се а, компенсира риска. От друга страна обаче рисковете не могат а, да бъдат компенсирани, защото липсва нещо на пазара. Трябва, просто какво смятате, как гледате вие на, този, на тези въпроси, защото смятам, че нещата се смесват господин Кова. Кой обаче трябва да, е, кой трябва да е, произведе тези оръжия? Ами, производителите. Това е тяхната работа. Фермерите, забравете ги. Искам да задам следния въпрос. Има много групи, които, от левите групи, които всъщност задават въпроса защо фермерите нямат достъп до финансиране. Ми, те трябва също така да им, имат някаква печалба. А всъщност хората, които нямат средства, те вземат такива, вземат кредити. Може ли и в ситуацията, щом се стигне до такава ситуация, че фермерите получават финансиране, обаче не могат да получат никаква печалба, значи трябва да променим ситуацията. Тук се говори за оръжие. Ами всъщност, какви оръжия трябва да се дадат на, на земеделските стопани? Ами тук да не забравяме монопола на супермаркетите. И въпросът е обаче, съществува ли политическа воля нещо да се направи? Политическа воля да се приложи този план? Ако ние не желаем, тогава най-съществената част от хранителната верига ще ще изчезне. Трябва да се каже това. Добрата новина е, че има пари в храната. Лошата новина е, че парите не отиват и правилните хора. Това е нашата задача да разпределим парите правилно. Парите са на лице. Господин Гула има думата. Благодаря, господин е, е Такула. Има доста сериозни проблеми, господин а, а, председател, например, за малките а, а, хранителни марки. В Финландия, например, виждаме всъщност а, как се увеличава броя на а, търговските марки в а, магазините. млекопроизводителите, например, се оплакваха, че те всъщност не са на равна нога с другите участници в хранителната верига специализираната група вижда ли някакъв риск в хранителния сектор за производителите и техните малки търговски марки? Господин Крисен, приветствам а, вашата рамка за хранителната верига. Можете ли да дадете някаква статистика за която производителските организации могат да имат върху целия сектор. Цялото рамково законодателство обаче би трябвало да има някакво положително въздействие, но какво е това положително въздействие върху земеделските стопани? Благодаря ви. Ja, Herr Giesen, vielen herzlichen Dank für diesen Bericht. Der... Госпожа Милер, благодаря, господин председател. Тази, този доклад е много важен, особено а, с конкретните приложения. Управлението на риска и а, м- пазара а, няма, няма а, разбира се, а, а, противоречие за мен това е част, всъщност, това са взаимодопълняеми теми. Въпросът е обаче, откъде ще вземем пари за компенсиране, когато се е, появят рискове. И мисля, че в първия стълб, от първия стълб могат да бъдат заделени средства, Що се отнася до фьючерсните а, е, а, е, срочните сделки, те могат според мен да бъдат използвани само от млеко, преработването от сектора мляко, в противен случай другите сектори няма да са в състояние когато става въпрос за а, срокове, а, договаряне на срокове, количества и цени, а, е важно наистина да участват самите земеделски стопани. Премахването на млечните квоти видяхме до какво доведе и земеделските стопани още не са разбрали, че всъщност те са предприемачи и трябва да участват в, на пазара но се нуждаем от по-голяма плани... планируемост за семейните, фамилните предприятия и да укрепим земеделските региони, селските региони, за да запазим малките ферми. И това е, е задача не само на комисията, но и ние в Европарламента трябва да свършим работата и съответно да изготвим предложение в тази насока. Благодаря. Да, благодаря. Аз искам също да благодаря за работата на специализираната група и искам да имам една молба към комисаря. Както казаха колегите ми, наистина трябва от тези добри предложения да се направят добри законодателни дейности. В противен случай имаме един отличен доклад, от който обаче нищо няма да се получи. Тоест наистина трябва а, въпрос не само да се изготвят доклади, а наистина да бъдат а, подпомогнати а, производителите в земеделския сектор. Затова се нуждаем от законодателни предложения, разбира се. И разбира се, трябва и с другите комисари да се работи, например с комисария за конкуренцията. Така че, господин комисар, ако нуждаете от нашата помощ, ние сме на лице. Така че това е част от вашия списък с задължения. Сега, субфен, а, субсидиите. Има ли механизми, механизмите за интервенция към момента не са ли твърде бавни? Какво смятате а, а, вие? ако земеделските стопани трябва да отвърнат на удара с ударата, те разполагат ли със съответните оръжия? Тоест. Второ, има ли проучвания за механизма за сертифициране? Тоест, земеделските стопани са задължени да отговарят на различни въпроси, да изпълнят различни условия и така нататък. Това са въпросници, изготвени от супермаркетите, от различните вериги, магазини и това, разбира се, води само до изкривяване на конкуренцията. Трябва наистина да се сложи край на подобни дейности. Една минута следващия говорител. Bueno, yo no quería intervenir de nuevo. Не исках да се изкажа, но комисар Хоган, много ви не, отговарях, не отговорихте на моя въпрос, господин комисар. Казахте, че в крайна сметка не е имало толкова захтинното ни, колкото е било предвидено първоначално. И също времено няма никакъв проблем. Но искам да ви кажа, че е, аз съм, аз съм съгласна да, да предприемаме мерки за Африка, но но нека не забравяме, че европейските земеделци по принцип не се интересуват и не познават а, нашите споразумения с трети страни и с Ефрика. Така че те единственото, което знаете, има а, а, лоялна и нелоялна конкуренция. Ние имаме критерии за а, хигиена, за качество и така нататък, които са много стриктни, които обаче не се прилагат на трети страни. Така че тук не става дума за помагане на Африка, на сектин от Тунис или каквото и да било. Става дума за производство при едни и същи условия. Не, че не искаме и не, че европейските е, земеделци не искат да помогнат на Африка, но просто правилата са различни. А, следващият. Благодаря, е, господин. Госпожа Петя, благодаря ви, господин председател. Всички препоръки на работната група, които ни бяха представени, биха могли да помогнат на земеделските стопани и най-вече да засилят а, тяхната позиция. А ако ние не се поинтересуваме от съдбата на сърките стопани, не знам кой ще го направи. А не можем да не предприемем някакви мерки, защото продоволствената сигурност е стратегически интерес на всяка държава. Ето защо и сельските стопани не са просто предприемачи те опазват традициите на всяка държава членица. Ето защо трябва на първо място да спазвам вече съществуващото законодателство. Да не забравяме, че вече имаме директивата за плащане, която изисква всички плащания да се извършат в рамките на 30 дни. Виждаме, от дебата днес стана ясно, че тази директива не се спазва по отношение на земеделските стопани стане ясно защото така, че има огромно разминаване между качеството на хранителните продукти, които се продават в по-старите и по-новите държави членки на Европейския съюз. А това също така нарушава европейското законодателство в сила. Наясно също така, че в момента съществуват редица нелоялни търговски практики. Виждаме търговци, които едностранно прекратяват договори, включително и вредите от супермаркети, което е изрично забранено. Ето защо на европейско равнище трябва да разполагаме с ясни е, правила за премахване на всички нелоялни търговски практики. Призовавам господин комисар също така да измени законодателството по отношение на младите а, е, селски стопани. И тук говоря не само за младите земеделски стопани в Харватия, но и за всички останали млади земеделски стопани в Европейския съюз, които твърдят, че не могат да продължават да работят по същия начин, а не бива да се правиме, че бъдещето на селските райони зависи от тези млади хора. Благодаря ви. А сега нека да чуем представителят на ирландските земеделски стопани. Къде е нашият гост? Окей, okay. please start. Thank you, Chairman. Uh, Благодаря ви, господин председател. И аз приветствам ангажиментът на комисария Хоган да се приложат препоръките направени в доклада. Призовавам Европейската комисия възможно най-скоро да изготви пътна карта. Докладът съдържа важни препоръки за засилване на прозрачността на цените и независими, независими мерки за засилване на позициите на стопани във веригата на доставка. Трябва да се въведе задължение за докладване на цените за месо месото, млечните продукти и плодовете и зеленчуците, за да се гарантира пълна прозрачност на цените и образуването на цените от момента, в който селскостопанска стока напусне селското стопанство, докато тя достигне до крайния потребител. Трябва също така да се предприемат необходимите законодателни мерки на национално равнище, както и нужните мерки на европейско равнище за борба с неолента търговски практики. В Ирландия беше въведено ново законодателство миналата година, но като цяло резултатите от този нов закон за момента са незначителни. Доставчиците също е, вярват, че ще се разгледат всички подадени жалби и че ще има надлежно санкциониране в случаите, когато е имало злоупотреба. В заключение, господин председател, ние, всички стопани, имаме нужда от прилагане на препоръките, заложени е, в е, доклада, за да се гарантира прозрачност на и справедливост в веригата на доставки. В момента в Европейския съюз над 20 милиона стопански производители произвеждат 500 милиона потребители, но броят на покупачите е само, е само 110. Благодаря ви. Благодаря ви. Има и представител на Еврокомерс в залата. Разбирам, че той иска да вземе думата. Това виждам в бележките си пред себе си. Имате думата. Прошу. This one. thank, you, thank you, Chairman. Uh, Chris Edberg from Eurocommerce, the благодаря ви. Аз представлявам Еврокомерс, представител на търговците на Дребно в Европейския съюз. Благодаря ви за организацията на това изслушване. То беше изключително интересно. Чухме много интересни коментари и заключения. Поздравления и за препоръките на експертната група за скотопанските пазари. Съгласни сме с много голяма част от тях, с изключение на една глава и това е главата посветена на нелоялните търговски практики. Не разбираме защо се заключавате върху търговските практики и защо Европа смята да въведе, да регулира въпроса на европейско равнище. Съгласни сме с основните изводи от доклада на експертната група. Сърската Испания трябва да имат по-добри позиции за преговаряне, трябва те да работят при по-високи стандарти. Можем да въведем нови стандарти за последващи наблюдения на сключените договори, но не възможност за подаване на сигнали, разбира се. Трябва да се гарантира и малко по-високо равнище на прозрачност на пазара. Трябва да стане ясно какво се случва от изкупуването на продуктите от селските стопани до крайната потребителска цена. Потресни бяхме учтите данни, те просто са грешни. Така че да, трябва да имаме по-задълбочен дебат за това къде отива добавената стойност, как работят съвместно отделните сектори, как по-добре могат да работят, за да отговорят на искрената потребителите за качествени хранителни продукти на по-низки цени. А именно това се нуждаят продавачите, на търговците на дребно, възможност да предоставят качествени продукти на своите потребители чрез на търговските практики няма да предпазим съркте стопани от евентуални кризи и няма да подобрим техните доходи. Търговските практики, които са изредени в доклада, много ни притесняват. Отново, основно се говори за връзката на тости на дребно с големите компании в проплателната в проплателният сектор, а не с сешките стопани. И тъй като търговците е на дребно работят най-вече на национално равнище, процента от нас работим на национално равнище и не смятаме, че мерки са постигнат по-добре на национално равнище, отколкото на европейско равнище. Така че не смятаме, че минимално изискване на европейско равнище ще доведе до равнопоставеност, но се опасяваме, че това може да даде възможност на държавите членки да позволят а, ситуация с още по-голяма разпокъсаност на пазара. Така че приветстваме един дебат, който да се съточи върху по-важните въпроси насърчаваме нуждата от създаване на истински диалог, между браншови диалог на различно държавите членки и да го засилим там, където вече съществува, но може да има и други форми на диалог. Трябва да се гарантира по-добра съпоставимост и по-добро намиране на поставяне на нужното качество на търсене на потребителите с по-добри условия на труд и възнаграждение за производителите. Благодаря ви. Благодаря ви. Много исках да чуем и този глас. Много исках да чуем и гласа на търговците на Дребно, защото трябва да и поведем истински диалог. Няма как да се постигне, да се освободим взаимно в и да постигнем някакъв консенсус без диалог, диалог, който да се основава на доводи. И ще ви помолим също така да ни изпратите и писменият си принос към диалога, защото трябва сериозно да се отнасяме едни към други. Ако просто убеждаваме тези, които вече са, вече са убедени и без това, няма много да постигнем. Взема ни още малко време, Каже, можем да помолим експертите ни за заключителни думи. Господин Дес също иска думата. Да, думата на господин Дес е за една минута, след като на експертите за по две минути. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Искам само да обърна вниманието ни на следното. С парламента, с съвета и с комисията всъщност вече ние предприехме доста сериозна интервенция върху пазара. Например, не успяхме обаче да премахнем а, роминг таксите. Още преди 12 години всъщност ние се опитахме. И така че, господин комисар, ние трябва наистина да предприемем законодателна дейност някаква, сериозна, за да обличим тежката ситуация на земеделските стопани. които са изложени на сериозния натиск на големите хранителни концерни. Така както ние това го направихме успешно и с роминг танците. Yes. Thank you very much for... Благодаря за огромният интерес, който показахте, участвайки в дебата и за положителните предложения. Това доказва, че наистина сте заинтересовани от положението и условията, в които работят европейските селски стопани. Става дума, разбира се, за законодателство, но, но необходимо е също, така и го казах в изказването си, да, че трябва да направим всичко възможно, да насърчаваме а, селските стопани да си сътрудничат, а, да пред, превъзмогнат а, трудностите, включително просто наистина да ги насърчаваме да се обединяват, да си сътрудничество. Е, но, разбира се, това не може да стане и без помощта на е, вземащите решения на политиците. Благодаря, господин председател. Не искам да се повтарям. Но аз предлагам наистина да продължим тази дискусия и съответно да бъдат задълбочени предложенията, да бъдат реализирани на практика предложенията на специализираната група. Важно е всъщност да продължи тази дискусия и на национално ниво. Нуждаем се от повече прозрачност, както по отношение на цените, така и по отношение на стандартите за производство, защото тук става въпрос за голяма тема – сигурността на продоволствието и позицията на земеделските стопани и на производителите. Живеем в времена, в които в някои региони в млякото е или най-скъпият, най-скъпият течен продукт или най-ефтиният течен продукт. Просто не е допустимо такава ситуация. Тоест, наистина трябва да се решат тези въпроси. И моля ви наистина тази работа да приключи а, на практика и да се помисли не само да търсим нови средства а, и да гарантираме а, рисковете и а, цените и така нататък, но да видим и инструменти, които вече всъщност са на лице, разполагаме с тях миналото, са се оказали успешни. Тоест, такива гъвкави инструменти да бъдат включени. Например, когато има растителни продукти, големи количества, съответно, когато цените падат или когато продукцията е малко, се качват цените и така нататък, което разбира се в това е доста сериозен въпрос за много сърскостопански производители навсякъде в Европа. Благодаря, господин председател. Първо искам да отговоря на господин Агньо. Първо да му благодаря за това, че обясни на хората тук, че ние сме много щастливи в Обединеното кралство. И пред, в, нашата страна се с, преди две години бе назначен специален съдя. А, и наистина нещата тръгнаха доста по-добре. Има е, правят се ежегодни оценки и доклади, прегледи от този съдя. Да, господин Агню има, разбира се, отлични журналисти, които разследват а, положението на нещата, но ние не смятаме, че прозрачността на целите трябва да бъде а, резултат от работата само на журналистите. Знаеме, какви са, какъв е натискът, който бе упражнен над фермери, фермерите през последните две години. Така че, ако искаме наистина да помогнем на фермерите, трябва да има повече сътрудничество, трябва да се възстанови доверието. Доверието може да се възстанови, ако има достатъчно данни и информацията през последните две години млечният пазар се промени е, коренно. Не само е, от, що се отнася до производството на сурово мляко, но и на преработените продукти но както правилно казах, е, трябва да има възстановяване на доверието, за да има добре функционираща верига на доставките. Видяхме наистина, че в Великобритания нещата с, така са се подобриха. Подкрепяме изцяло идеите и препоръките, свързани с, пазарите на фьючерсите, включително и разширяването им на, за говеждо месо, други продукти, но оперирането на тези пазари изисква повече ликвидност, повече кеш е как е, може да се постигне това. Но първото нещо, което е, комисията трябва да направи е да вземе правилните решения, свързани с прозрачността на пазарите си. Мерси и сега давам думата на господин Пенингс. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази много интересна дискусия. Аз, за мен тя беше много поучителна и а, някой спомена проблема свързан с а, управлението на риска и дали това би могло да доведе до А, бала, до постигане на повече баланс в а, а, веригата. Да, смятам, че управлението на риска може да допринесе, но не да реши проблема. А, разполагаме с а, отночни от, от, от, отлична информация за управление на риска и знаете ли, че дори американските асоциации се ползват с нашата, нашата информация и нашите е, методи. Е, така че аз с удоволствие бих обяснил на експерти от комисията как се развиват и как функционират нещата в Съединените щати. И да, и да обясна по какъв начин тази информация би могла да се използва от европейските фермери, за да могат наистина те да бъдат конкурентни при равнопоставени условия. Благодаря ви. Знаете ли колко души има в залата? А сега може би да минем към заключенията. Господин Гезер. Благодаря ви. Ще се спра на три въпроса, които заключавам от цялата дискусия. Да, и ние в специализираната група, разбира се, бяхме на едно мнение, а именно това, че Управлението на риска, както и функционирането на пазара или неговото не функциониране са две различни неща. Има някои неща, които излизат извън силата на пазарите, разбира се, но и такива, които са... Така че това е едно недоразумение, може би, което аз всъщност искам да изясня. Дали всъщност имаше въпрос, дали ние сме правили проучвания? Не, ние не сме а, правили, но участваха в нашите дискусии и а, много специалисти и участници на пазара. Така че, ако аз съм поканил само един изи, голям, ако аз съм партньор, да речем, на голяма търговска верига, аз като предприемач искам да съм и силен партньор, достоен партньор за а, селените, за земеделските стопани. Нека да не изграждаме вражески образи. За сертифицирането някой повдигна въпроса. Да, така, е. сериозна е темата. Сертифицирането всъщност отразява за това, че гражданите искат всъщност да знаят повече за качеството и състава на своите продукти. Ако аз обаче не постигна качеството като а, посредством конкретни мерки за гарантиране, но аз като доставчик всъщност искам а, да получа и необходимата а, сума, така че това е един обществен проблем. Гарантирането на качеството и е, гарантирането на происхода. Много се говори по тези въпроси, понякога твърде много се регулира, но наистина, позволете ми да заключа със следното. Става въпрос за реформата на ОСП за, до 2020 година. Ние също разсъждавахме на тази тема за посоката на следващата а, а, аграрна реформа. Това, разбира се, не, не е нашата не е нашата задача на нашата специализирана група. Ние, разбира се, насочихме вниманието само някои въпроси, които можем да поясним, че ако всъщност в преработвателната промишленост се стигне до а, структури, познати в Дивия Запад, то тогава няма да можем да овладеем а, прехода. Трябва да канализираме промените. И това беше също така въпрос, който беше повдигнат от един управител на, на, на една фирма, а именно новото поколение. Какви са целите, визията, които ние ще предоставим на новото поколение, които всъщност да изградят а, професии, предприемач, е, е, които да отговарят на очакванията на нашето общество. Благодаря ви. Panie Przewodniczący, jeśli by chciał Pan udzielić komuś, poprosić jeszcze o głos kogoś z grupy zadaniowej, to jest... Ако искате да помолите някой от участниците в групата да вземе думата, сега е момент. Беше с зададен въпрос относно економическите аспекти в Унгария. Вече 8 година извършваме преглед на економическата ситуация. Започнахме още преди влизането в сила на последните норми. И те. този този преглед много помага на а, фармерите, но същевременно той не помага за решаването на някои проблеми, като структурни и така нататък. Това просто е въпрос на информация. Това е един много полезен инструмент, който помага на фермерите, но не решава техните проблеми. Благодаря ви. И сега Има и представител на комисията. Не, тогава господин комисара. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на всички за направените коментари. Мисля, че наистина така има единодушно подкрепа за препоръките, изработени от специалната група много от е, е, преждеговорящите, господин Дес, госпожа Магинес, други, повдигнаха въпроса, свързан с е, приложението. За първ път сме изправени пред подобна ситуация. За първ път имаме подобен доклад, така че аз и генералните дирекции сме онези, които ще трябва да обединим всички. Аз не смятам, че че генерална дирекция околна среда може да участва в и да направи нещо за устойчивостта на цените за фермерите. Те се занимават с устойчивостта на много други неща, но мисля, че Генерална дирекция земеделие и конкуренция са у нези, които ще спомогнат за вземене на мерки относно постигане на баланс в веригата. Имаме 12 експерти. Така, аз няма, аз няма да коментирам а, техните а, препоръки или, те, или техните мнения. Прочетете моя доклад от 5 декември, там е залегнало всичко, но наистина 2017 година, надявам се, ще можем да излеземе с необ, необ, необходимата предложение, което ще бъде подкрепено от цялата комисия. Беше също така споменат и е, е обсерваториите за плодове и зеленчуци. Да, трябва, те трябва да, бъдат, да имат по-широко обхват, обхват и освен млякото да покриват и отраслите месо, плодове, зеленчуци. А, госпожа Шеферт. Фонда, фон, фонда знаете, че е достъпен до за младите фермери, така че е, нидерландското правителство трябва да се възползва от е, възможността, възможностите. И спомен, споменахте също така разследванията. В момента се е, провежда едно подобно разследване, свързано с, супермаркетите, но в момента не мога да коментирам, както можете да. Привет, господин Фланеген повдигна въпроса, свързан с равнопоставеността и финансирането и разходите. Да, спомена се, той, той, той, той спомена необходимостта от средства за инвестиране в селското стопанство, средства, които да бъдат достъпни на ферм, фермерите в някои държави членки средствата наистина намаляха с до 60% а, за а, инвестиции, но ще говорим в най-близко време и ще работим с групата за Европейската инвестиционна банка а, за предоставяне на средства, особено за младите и да се види какви е, какви ще бъдат е, ликвите, които Колкото до зехтина от е, Тунис, знаеме, че това повдигна много така тревоги в Испания и в други страни. Но в, кръв, в кръв, в крайна сметка е, е, Испания спечели от е, това и тъй, тъй като знаете, че тунисийският зехтин не е достатъчно конкурентоспособен. Но вие сте абсолютно права, когато повдигнахте въпроса, свързан с равните условия и еднаквите стандарти. Още веднъж за младите фермери. Прочетете моят доклад от 5 декември. Там са обез... там се наблегнато на трите основни пункта. Еврокомерс. Ако 20 държави членки е, са предприели някакви действия, то това означава, че има някакъв проблем на общоевропейско равнище, така че Европейският съюз трябва да реагира, така че вземаме предвид е, това. Ние наистина приветстваме вашата подкрепа относно мерките, свързани с прозрачността на пазарите, организацията на пазарите. И очакваме от вас и допълнителна информация, цифри. Това наистина ще ни помогне и на нас, и на всички. Господин председател, аз наистина съм удовлетворен от това, че духа на този доклад бе прият и че всички виждат в него едно, един начин да се възстанови доверието и особено да се възвърне доверието на а, И аз искам да направя няколко коментари. Веригата на доставките трябва да се скъси колкото се може. И трябва да подсигуриме, защото да има връзка между началото и края на веригата. Също така въпроса с диалога по протежението на веригата е много важен. Този диалог би бил полезен а, за всички. За също така мерките за борба с спекулацията, с спекулирането. Има спекулиране по протежението на храните, на веригата на доставки и това създава проблеми. Трябва да вземем необходимите мерки. Още нещо, на което бе наблегнато ставаше дума за сътрудничеството между фермерите, фрагмен, фрагментацията и фрагмен, фрагментацията на производителите намалява тяхното преговорна сила, техните възможности да защитат интересите си. Затова въпросът е следният как да се организира това сътрудничество предвид а, външните фактори, предвид а, международните споразумения. Как а, да съчетаеме е, нашият модел с е, ограниченията и изискванията. Също така бе споменат е, въпрос за достъпа до данни, информация относно положението на пазара, регулирането на пазара, и финансите не успяват да урегулират достатъчно до голяма степен пазара. За това и сме свидетели на съответни финансови и пазарни кризи. И други фактори трябва да се вземат предвид метеорологичните условия, други проблеми и препятствия, така че всичко това трябва да бъде взето предвид. И Държавите членки не могат да решат проблемите сами по себе си. Мерки и трябва да се вземат на общоевропейско равнище, законодателството да бъде общоевропейски, общоевропейско. Също така бяха повдигнати въпроси, свързани с нестабилността на цените, флуктуацията на цените, нелоялните търговски практики по протежението на веригата на доставките. Така че струва ми се, че наистина поставихме една много солидна база за по-нататъчна дискусия относно развитието на ОСП. Благодаря на всички участници в работната група, специалната работна група, на всички от тези, които участваха в дебата. Да благодаря и на господин комисара Днес разполагахме с достатъчно време, така че всеки можа да се изкаже без да бъде прекъснат. Благодаря ви, благодаря и на преводачите. Следващото ни заседание ще се проведе на 28 януари, сряда, сутринта и след обед и ще продължим и четвъртък, ако нямате нещо допълнително към точка разни. Бих искал да благодаря и на секретарията, който ни позволи да организираме и проведем тази дискусия. Благодаря.